Good morning, uh, dear colleagues. Uh, Добро утро, уважаеми колеги. Предлагам да започваме. Имаме удоволствието и честа да приветстваме с добре дошъл, дошла комисарката по въпросите на енергетиката, госпожа Кадри Симсон. Предстои ни важна, интересна дискусия – Нека се възползваме от възможността за ползотворен диалог. Предлагам да започнем. Междувременно към нас, предполагам, ще се присъединят и други колеги. Още веднъж добре дошла на госпожа Кадри Симсон, която любезно прие поканата ни да участва в днешното ни заседание за размяна на мнения, най-вече за списъка на Съюза с проекти от общ интерес ПОИ. Делегираният акт, определящ този списък, бе представен на Европейския парламент за проверка на 31 октомври 2019 година. Тази комис... Нашата комисия реши да удължи срока за проверка с още два месеца и да проведе допълнителни дискусии с комисията. Разполагаме с час и 30 минути до 10.30 и Преводачите ще ни помагат. Да се надяваме, че ще се възползваме максимално от това време. Ще дам първо думата на госпожа комисаря за кратко 10-минутно изложение. След това ще дам думата на координаторите или техните заместници за въпроси. Този кръг от въпроси ще бъде последван от отговори. След това ще се изкажат други колеги. Някои вече са заявили желанието си да се изкажат. Ще има възможности за въпроси от публиката. Ще имате по една минута за въпрос, след което госпожа комисарят ще има думата за отговори и за заключение. Давам и сега думата за встъпителните й думи. Благодаря ви още веднъж, че сте сред нас днес. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на комисия ИТРЕ, добро утро! Много се радвам, че първата ми седмица на тази длъжност в качеството ми на комисар започва с участие във ваше заседание. Нека поздравя първо вас, господин председател, и за двама ни. Това е ново начало. Благодаря ви за поканата. и за организирането на днешната размяна на мнения за списъка от проекти с общ интерес, от общ интерес ПОИ. Това е първата ни размяна на мнения от встъпването ми в длъжност на сам. Готова съм да продължа диалога си с вас по въпроси, отнасящи се до енергийната политика. Ще поддържам диалог както с вас, така и с целия Европейски парламент. Вече демонстрирах тази своя готовност. През ноември 2018 година комисията започна да разработва стратегическо дългосрочно виждане за амбициозни цели за Европа. Искаме Европа да стане до 2050 година първият климатично неутрален континент. Още през идната седмица комисията под ръководството на председателката госпожа Фандер Лайен възнамерява да започне работа по този ангажимент и да излезе с предложение по тъй наречения зелен курс. Това ще е първата ни важна политическа инициатива. Доколкото разбирам, проявявате голям интерес към Европейския зелен курс, но не мога аз да се изкажа изпреварващо, преди да е излязъл окончателният документ. Um, um, Следващата седмица ще се проведем общо разискване по зеления курс. Европейският зелен курс ще превърне Европа в по-чист континент, който използва по-ефикасно ресурсите и е по-конкурентоспособен. Това е голяма <clears throat> възможност за разкриването на нови бизнес модели и за постигането на климатичен неутралитет до 2050 година. Ще използваме чиста енергия във всички сектори на економиката. До 2050 година делът на електричеството се очаква да се удвои и дори да надхвърли тази стойност, като половината от енергопотреблението ще се задоволява най-вече от слънчева и вятърна енергия. Нуждаем се от съвременна, сигурна и интелигентна енергийна инфраструктура, за да постигнем тази много амбициозна цел за енергиен преход. Можем да внедрим в голям мащаб възобновяемите енергийни източници, единствено и само ако продължим да интегрираме енергийните си пазари и да гарантираме сигурност на доставките за европейския бизнес и за домакинствата. Проектите от общ интерес са в основата на добре свързаните енергийни мрежи. От 2014 година насам трансевропейската политика за енергийни мрежи доведе до осезаеми резултати. Основни проекти от общ интерес сложиха край на изолацията в няколко региона на Европейския съюз от Малта до Финландия, повишиха конкурентоспособността на пазарите и дадоха възможност за увеличаване на дела на ВЕИ. Политиката ни даде възможност за реализирането на 30 основни проекта за енергийна инфраструктура. Още 75 проекта ще бъдат осъществени до 2022 година. Тези проекти допринасят за доближаването на държавите членки до целта от 10% на взаимосвързаност на електроенергийните мрежи до 2020 година и 15% на такава до 2030. Те ще допринесат за отключването на потенциала на вятърната енергия в Северно море. Четвъртият списък на ПОИ, представен от комисар Каньете на 31 октомври, цели да продължим по този път. Новият списък до голяма степен отражава продължаващия преход в електроенергийната система. Броят на проектите в областта на електроенергията отразява нарастващата роля на електроенергията и нарастващия дял на ВЕИ. Новите инвестиции трябва да вървят ръка за ръка и с по-нататъчна цифровизация, както и с по-висока степен на интелигентност на мрежите и с нови инструменти за съхраняване. Комисията работи активно за намаляването на броя на проектите от областта на газа. В първият списък е съдържал 107 такива проекта. В третия списък броят им вече е бил намален на 53. Всъщност вече постигнахме много. В четвъртия списък са включени 32 проекта. Става дума за текущи проекти, които трябва да бъдат приключени, за да се гарантира енергийна сигурност и да има достъп до диверсифицирани източници на доставки на газ в полза на потребителите. След приключването на текущите проекти в началото на 2020 година, всички държави членки ще имат достъп поне до три източника на газ или до общия пазар на втечнен природен газ. Що се отнася до целта ни за климатичен неутралитет до 2050 година, ясно е, че производството на газ в рамките на Европейската енергийна система трябва да е с нулеви въглеродни емисии. Знам, че сте загрижени във връзка с проектите от областта на газа. Мисля, че трябва да продължим напред. Сред приоритетите ми е и прегледът на регламента за трансевропейските енергийни мрежи, предвиден за 2020 година. Изисках от службите ми да ускорят оценката по, таз, по този регламент. Ще представя резултатите от прегледа, както и съпътстващото законодателно предложение на съзаконодателите до края на едната година ще трябва да постигаме напредък с по-бързи темпове, за да постигнем целите си в областта на енергетиката и климата, съгласно Парижкото споразумение ще направя така, че регламентът за трансевропейските енергийни мрежи да продължи да играе важна роля при подпомагането на прехода в енергетиката. Ще работя и за това Европейският зелен курс да допринесе за силна и устойчива енергийна мрежа ще работя за това да се разработи нова рамка за трансевропейските енергийни мрежи, колкото се може по-бързо. Но междувременно не можем да спрем работа. Трябва на всеки две години да изготвяме списък с ПОИ. Това означава, че петият такъв списък трябва да е готов за приемане до края на 2021 година. Процедурата по подгот... изготвянето на списъка е двогодишен процес, на който вече поставихме начало по настоящата рамка за трансевропейските енергийни мрежи. Ще трябва да подготвим петия списък съгласно действащите към момента правила. Но ще мо... има още много какво да направим, така че следващият списък да е в съзвучие с амбициозните ни цели за климата. Една от мерките е, например, значително да подобрим оценките на устойчивостта на проектите от областта на газа, по които се кандидатства за финансиране. Изисках от службите си да изготвят набор от ясни критерии до средата на 2020 година за целта. Освен това, ще се опитам да включа в процеса за ПОИ повече проекти от областта на прехода в енергетиката. Най-вече проекти за интелигентни мрежи и проекти за инфраструктура за въглероден диоксид. Тези проекти дават възможност за преноса на газ от ВЕИ, както и на газ, произведен при нулеви емисии на въглероден диоксид. На трето място смятам да работя за по-активна роля на парламента и да установя постоянен политически диалог – по модела, вече заложен от комисар Каняте. Готова съм да разговарям и с вашата комисия. Във всеки европейски регион трябва да се определи инфраструктурата. Трябва също така да се направи и оценка на проектите, по които се кандидатства за финансиране. И това ще е възможност за вас да изложите позицията си. При изготвянето на петия списък с ПОИ – ще работя за вашата активна роля. Разчитам на вашата подкрепа за четвъртия списък с ПОИ. Това е единствената възможност за напредък към една по-екологосъобразна и по-надежна енергийна система при условия на достъпни цени. Ако не приемем четвъртия списък, то третият списък, който е изготвен от преди няколко години, просто ще остане в сила – ние заедно можем да изготвим списък от ключови инвестиции, при това своевременно, за да започнем да работим заедно по амбициозните си цели. Може също така да изготвим и насочена към бъдещето рамка за енергийната инфраструктура на бъдещето. Благодаря ви. Much, Благодаря ви, госпожо комисар. Благодаря ви за вашата ангажираност и за вашата готовност да си сътрудничате с нас и другите заинтересовани страни по тези стратегически проекти. Разбира се, ще очакваме конкретното съобщение следващата седмица. И Смятаме, че основният проблем е редактирането на сега действащия регламент. Важно е да имаме работеща мрежа от ПОИ. Надяваме се, че в бъдещата ви работа вие ще включите и това, което е известно като преходни проекти. Разбира се, много се радвам на това, че искате да засилите участието на Европейския парламент – и не само в тази материя, но и по други важни въпроси, свързани с енергийната политика на Европейския съюз. Сега думата имат координаторите. Господин Кристиан Ленер, е НП, заповядайте. Добре дошла, госпожо комисар, в парламента. Това е първата ни среща и ние с нетърпение очакваме продължаването на нашето сътрудничество. Искам веднага да кажа, че продължаваме да смятаме, че трите цели на устойчивостта, енергийната сигурност и ценовата достъпност продължават да бъдат актуални. Мисля си, че това е целта – въпреки, че всички сме достатъчно амбициозни, когато става дума за бъдещото намаляване на емисиите въглероден диоксид, виждаме, че природния газ и междусистемните връзки на газопроводите на преходен етап като нещо, което е от ключово значение за да постигнем целите ни за намаляване на емисиите въглероден диоксид. По-конкретно искаме и това е нещо, което е заложено в програмата за изследвания, която се извършва съвместно с вашите служби. Искаме в това отношение да се засилят пилотните проекти, свързани с необходимата инфраструктура за пренасяне на природен газ. Също така трябва да мислим и за синия водород, защото в перспектива Разбира се, трябва да мислим и за водорода, но трябва да бъдем реалистични. Все още през следващите две години няма да успеем да постигнем изцяло без стоманодобивна промишленост, абсолютно без никакви емисии въглеродни диоксида но разбира се, искаме да бъде замест... Е, природния газ да замества въглищата. От политическа гледна точка, наскоро бяхме на изява на 41-те региона в Европа, преходни региона, които са много зависими от въгледобива. И в повечето от тези региони демократичните партии изгубиха местата си в местните парламенти на радикално десните. Така че трябва много да внимаваме с това как определяме нашия подход. Не искам да забавим нашите амбициозни стъпки към намаляването на емисиите въглероден диоксид, но трябва да мислим не само за това какво искаме да постигнем, но и как и Искаме да го постигнем и генералната дирекция, която е в вашия портфейл и програмата Хоризонт 2020 ще разглеждат възможностите за производство на стомана без емисии въглероден диоксид. Но не трябва да разглеждаме нещата изолирано, трябва да разглеждаме цялата картина. За НП е ясно, че по принцип ние приветствам преразглеждането на ПОИ, но само ако има ясен ангажимент да се запази природния газ и технологията, свързани с него, защото в противен случай няма да постигнем целите си. Ние наистина имаме много амбициозни цели за намаляване емисиите въглероден диоксид в енергетиката в Европа, но трябва да бъдат постигнати резултати. Не може да искаме стоманодобива да бъде без въглеродни емисии, без да помислим за други цели. Трябва да мислим за това как да запазим дейността на стоманодобивните предприятия, като време намаляваме въглеродните емисии. Благодаря. Господин Гонзалес Сезарес от името на социалистите и демократите. Добре дошла, госпожо комисар. Поздравления Искам преди всичко да ви пожелая успех по време на вашия мандат. Пожелам ви плодотворно сътрудничество с парламента и нашата комисия. Що се отнася до ПОИ, може да се постигне обрат. Нашата комисия се ангажира с това да изработи пети списък също така. И знаем, че този списък който сега се представя, е нещо, което Европейския парламент получи без никакво предизвестие. Просто бяхме поставени пред свършен факт и това не е правилния начин. Господин Каниете беше обещал и на нашата група, и на нашата комисия, че ще се работи съвместно. За това и искаме да има твърд ангажимент, а не просто любезни думи. Както беше казано първото представяне, четвъртия списък, нашата комисия Европейския парламент смята, че е много важно да бъдат реализирани такива проекти по две причини. Първо, защото трябва да знаем как ще напредваме при постигането на нашите цели. И също така е много важно да бъде по-ценово достъпна е енергията за всички граждани и трябва също така да напредваме с процеса на екологичния преход. И тук има загриженост във връзка с финансиране на инфраструктура, която не е толкова необходима, а това може да блокира развитието на технологията. Ние знаем, че природния газ, който вече е очистен от емисии въглероден диоксид, ще ни позволи да стигнем до неутралност от гледна точка на емисиите от 2050 година. Нямаме елементи обаче, които да ни позволят да оценим въздействието на тези проекти. Що се отнася до финансирането, моля, бихте ли обяснили какъв е баланса между проектите свързани с електроенергия и природен газ и проектите свързани с газ, които предвиждат използването на възобновяем газ, т.е. този, който е освободен от въглеродни емисии, по какъв начин те ще бъдат разгледани, как ще постигне напредък по тях и какъв ще бъде баланса. Също така Искам да изразя загрижеността във връзка с това, че Европейската инвестиционна банка реши да финансира проекти, свързани с изкопаеми горива. Може ли да ни кажете какво е очакваното въздействие? Генералният директор на Генерална дирекция енергетика, господин Борхът, каза, че трябва регламента да се адаптира към предизвикателствата в енергетиката и опазването на околната среда и климата. За това очакваме следващата година комисията да внесе проекта на очакваната реформа. Не можем да очакваме 2021 година за това. Затова колкото по-рано се заемем с конкретни дела, толкова по-добре. Благодаря ви, госпожо комисар, и ви пожелавам успех. Uh, Благодаря ви. От групата Обнови Европа, господин Петърсън. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, госпожо комисар. Много се радваме, че сте тук сред нас днес. Имахме възможност вече да обсъдим с господин Борхард преди няколко седмици, няколко конкретни въпроса и е много добре, че сега имаме възможност да разговаряме с вас. По време на предишния мандат имаше стремеж да бъдат все повече обединени пазарите в Европа. Имаме директива за електроенергийните пазари, имаме регламенти и много други инструменти за напредък в интегрирането на пазари, защото нямаме реален вътрешен пазар на енергията. И очакваме това да случи, за да могат ресурсите да бъдат свободно пренасени през граница, енергийните ресурси. Затова очевидно е, че тук става дума за сериозни интереси и разбира се, трябва да обвържем всичко това, което правим тук, с цялостните цели на Парижкото споразумение за климата – затова този регламент е толкова важен. Бях окоръжен от това, което вие казахте, когато вие говорите за преразглеждането на регламента за е, трансевропейската мрежа, но бих ви помолил да предвидите по-амбициозен график, защото всички искаме да се реализира зеления екологосъобразния курс и искаме също на 25-та среща на страните, по света на климата, да можем да съобщим вече за нашия напредък при постигане на климатичните цели. Колегите вече казаха, трябва да сме наясно с това, че не трябва да се насочат инвестиции към рискови активи. Призовавам ви да преразгледате регламента за трансевропейската енергийна мрежа – и искам да ви помоля да говорите по-подробно за това тук. Също така мисля си, че ще бъде много ценно за всички нас, ако има оценки на въздействието на инвестициите върху климата. Това може да означава, че ще има по-силна роля за енергийната агенция и тя ще има по-сериозна роля и в това да се преценява въздействието от гледна точка на климата. И последно искам да чуя от вас какво ще правим с проектите от общ интерес от гледна точка на дейността на Европейската инвестиционна банка. Виждаме, че събитията се развиват бързо и ние трябва също така да изпълняваме регламента за трансевропейските енергийни мрежи. Благодаря, господин Петърсън. От името на Зелените координатор господин Нисън. Благодаря, господин председател. Искам да ви благодаря, госпожо комисар, за вашия ангажимент да се декарбонизират енергийните системи и отрасъла, но съм обезпокоена от скоростта, с която се извършват промените. И това е една от темите на нашето обсъждане днес – Миналата седмица парламентът прие декларация за извънредно климатично положение и мисля, че бъдещи предложения трябва да бъдат анализирани от тази гледна точка и от гледна точка на съответствието на Парижкото споразумение и ангажимента да не се допусне повишаване на температурата на планетата повече от 1,5 от градуса. Вие обещахте да преразгледате регламента за трансевропейските енергийни мрежи следващата година. Много сме ви благодарни и също така дори и сегашния списък трябва да бъде преразгледан, защото ако мислим за бъдещето Европа, трябва да инвестираме в енергийни решения, които водят до работни места и устойчиво енергийно бъдеще за всички граждани, а също така да дават възможност на предприятия да инвестират в нови технологии. Не трябва да се инвестира в рискови активи, както вече каза колегата, защото иначе ще имаме инвестиции, които не са устойчиви и от економическа гледна точка, не само от климатична гледна точка. Затова Съмятам, че списъка на проектите трябва да се съсредоточава върху електроенергийните мрежи и други устойчиви проекти. Ако разгледаме е, сегашната ситуация, 30% от електроенергията в електроенергийните мрежи е възобновяема енергия. Но природния газ все още на 30-40% се основа върху изкопаеми горива. Трябва да средоточаваме върху екологосъобразния газ, а не природния газ, добиван от изкопаеми горива. Т.е. тук трябва да има промяна на парадигмата. Нашият въпрос към вас – дали сте готови да ускорите регламента, така че новия списък да бъде в рамките на новия преразглед на регламент, защото това ще отговаря на ангажиментите поети от комисията. Благодаря ви. Сега група Идентичност и демокрация, господин Барка. Бенвенута. Благодаря, господин председател. Добре дошла, госпожо комисар. Пожелавам ви успех в работата ви. Би ни се искало мандатът ви да се увенчае с успех през идните години. Искам по-скоро да направя някои бележки по уводните ви думи. Днешната ни среща се провежда в много специален момент. След броени дни ще бъде представен зеленият курс. Разговарял съм с предприемачи, с отраслови асоциации, с граждани. И тези мои дискусии показват, че има големи очаквания. Освен това, има и загриженост. Загриженост във връзка с това, че процесът може да протече с прекалено бързи темпове, не са размерни с възможностите на Европейския съюз. Да се надяваме, че идната седмица ще получим по-подробна информация и че тези резерви ще бъдат разсеяни. Няколко думи по темата, която обсъждаме днес. Проектите от общ интерес са от основно значение с оглед до изграждането на взаимосвързания пазар. По въпроса за четвъртия и петия списък би ни се искало да се установи ефикасно взаимодействие, както и да се поддържа постоянен диалог между парламента и комисията. Коментар по въпроса за газа. Италия, например, е третият по големина пазар в Европа на природен газ. До 2030 година стойността ще спадне на 69 милиарда от 2035 година насам. Според мен трябва да се имат предвид тези цифри по време на бъдещия ни диалог цитирам съобщение на комисията от 2018 година. В нея се цитира проучване, според което интелигентното комбиниране на въгле водородите и възобновяемите енергийни източници в рамките на стабилни структури могат да спестят на потребителите в Съюза 217 милиарда до 2050 година. Процесът на прехода в енергетиката трябва да бъде управляван внимателно. Не бива да гледаме на него като на заплаха, но като на възможност. Възможност за опазване на околната среда от една страна, а защо не и от друга страна като възможност за заетост. Това е от моя страна. Не ви зададох конкретни въпроси, просто исках да направя тези коментари. Uh, uh, e благодаря. От името на ЕКР, господин Ван Ден Орден. Yes. Have the floor, Mr. Имате думата. Много ви благодаря, господин председател. Преди всичко, разбира се, Обединеното кралство в момента е в ситуация, в която най-вероятно Брекзит ще се състои. Споразумението за отеглянето гарантира участието в механизма за свързване Европа и участието в списъка на ПО и до края на 2020 година и след това се очакват продължаващи преговори. Виждаме вече четвърти списък от ПОИ, съгласуван между държавите членки и комисията. Виждаме, че акцентът се поставя повече върху интегриране на ВИ и устойчивостта на доставките. Задам си въпроса, дали не бихте могли да кажете повече, госпожо комисар, за точните критерии, поради които някои проекти са отпаднали от списъка. Един пример – това е проекта АКУИН между Франция и Обединеното кралство. Целта е да се направи по-ефективен енергийния пазар, да се допринесе до нулево ниво на емисиите и да се подобри доставката на електроенергия, а също така по-надежни електроенергийни системи. Този проект премина техническа оценка, той беше в третия списък, след това в резултат от оценката, беше включен в четвъртия списък, но сега вече не го виждаме в този списък. Бих искал да знам защо. Разбира се, има и други примери. Искам да попитам какви стъпки могат да бъдат предприяти и дали могат да бъдат предприяти, за да се коригира тази ситуация, така че подобни проекти отново да бъдат в списъка. Благодаря ви. Благодаря, господин Ван Орден. От името на независимите депутати, господин Корал. Thank you, mister. Благодаря, господин председател. Добро утро и добре дошла, госпожо комисар. За мене беше удоволствие да чуя тези нови зелени предложения и ангажимента на новата комисия да се занимаем с глобалната заплаха към климата и към всички нас. Но все пак предпочитам да чакам и да видя конкретни действия преди да провъзглася победата. Твърде много в миналото сме наблюдавали произвол и мога да посоча като пример Европейската инвестиционна банка спира да финансира проекти свързани е, с е, твърдите горива, макар и едва след 2021 година. Ние с нетърпение очакваме положителен писмен отговор, поне за преходен фонд. Надявам се той да бъде разширен не само за декарбонизацията. Въпреки това, в новосъздалата се обстановка, последния списък от проекти от общ интерес е твърде неясен. Първо, самия процес – е, парламента получи списъка в е, последния момент, въпреки че имаше обещания за по-голямо участие на парламента при определенето на списъка. На второ място, съдържанието на списъка. Е, много експерти казват, че много проекти, свързани с природния газ, не са определени за финансиране по този списък. И накрая, времето. Нека да сме сигурни, е, че е, все още има възможност проекти да се финансират от Европейската инвестиционна банка. Поради тези причини този списък е, не е в духа на зелените обещания на госпожа Фонденлайн и не, няма съответствие с декарбонизацията и с ангажимента от Париж. Това се обяснява с делегираните актове. Пар... Парламентът може да приеме списъка само ако той е цялостен. Трябва ли да се върнем към третия списък, който все пак няма да бъде финансиран от ЕИБ? И накрая, ще потвърдите ли, е, че проектите, свързан с природен газ, ще се финансира по настоящата и следващата многогодишна финансова рамка. Преди всичко искам да чуя ангажимент, е, свързан с промяна на процеса по определенето на проектите от общ интерес. Председателя, последното изказване от първия тур е, заместника на Майя Саматес. Е, Благодаря ви. Искам да изразя позицията на нашата политическа група, като ще започна малко по-отдалеч. Ако направим цялостен анализ на проектите, то ще видим, че комисията предвижда скъпоструващи проекти за тръбопроводи за газ и терминали за втечнен природен газ, свързващи това е инфраструктура, свързваща, например, Европа с Азербайджан. Но тази структура никога няма да може да бъде използвана за доставките на качествен газ. Мисля, че така всъщност пропускаме една възможност да постигнем наистина голям напредък по отношение на прехода в енергетиката проектите с водородни горива, които са изключително важни за този енергиен преход, изобщо не са включени в списъка ви с ПОИ. Трябва да се преразгледа регламентът за ТНЕ, за да може такива проекти изобщо да бъдат финансирани. За целта трябва да има промяна в държавите членки. Трябва да има промяна там, за да тръгнем в посока електроенергия от ВИ. Комисията в аргументите си представя газа като преходна технология, но това е погрешно заключение. Няма възможност да се използва тази технология като преходна при положение, че вече сме изгубили години. Освен това, трябва да се имат предвид и метановите емисии при производството на течен газ. Газовата инфраструктура, вече съществуваща в Европейския съюз, е достатъчна за гарантиране доставките на газ. Вече не веднъж сме обсъждали това. Просто тази инфраструктура не се използва така че да се изчерпи пълният ти капацитет. Затова и не разбирам защо смятате да инвестирате средства в нова газова инфраструктура. В новия ви списък, освен това, се съдържат 55% проекта за <clears throat> изкопаем газ. Това е абсолютно недопустимо, в никакъв случай не е съвместимо с целите по Парижкото споразумение. Не ме интересува изобщо дали вината е на Европейския съюз или на държавите членки. В случая важното е, че гръмко обявяваме зеления курс, едновременно с това включваме в списъка абсолютно неприемливи проекти. Това е скандално дори според мен. Uh, Председателя, благодаря. С това изчерпахме първия кръг от въпроси. Много въпроси и много основателни забележки. Пристъпваме към втория тур. 15 колега иска да вземат думата. Предлагам да закрия списъка, ако всички сте съгласни. В противен случай би било много трудно. Госпожо комисар, имате думата, за да отговорите на координатите или на техните заместници. Благодаря ви за този широк кръг от въпроси. А, а, в въпросите се посочват основни принципи. Трябва да имаме предвид устойчивостта, но едновременно с това енергийната сигурност. Това е нещо много важно. Те са много важни и за нас. Това е което проличава и от четвъртия списък. Има проекти, чрез които искаме да постигнем амбициозните си цели, но има проекти, които са започнали преди разработването на този списък, така че проектите се разработват. Трябва да се имат предвид регионите, които искат да бъдат свързани помежду си и да се гарантира енергийната им сигурност. Затова виждаме е, тези връзки за доставка на природен газ. Е, ние е, имаме предвид, че има различни газопроводи и са необходими съответни терминали. Много от вас ми зададоха въпроса дали е необходимо да се преразглеждат тези връзки чух различни мнения. Е, защо и до каква степен можем да го направим? За, за, за пътищата и прехода в момента природния газ е на четвърт от нашия енергиен микс. Този процент е важен. А, ние виждаме 32 проекта, свързани с природния газ. А, те се отнасят за необходимостта от инфраструктура, разнообразие и сигурност на доставките. Ясно е, че ако погледнем, ако бърнем поглед към бъдещето, ако се насочи към 2050 година, трябва да постигнем въглеродна неутралност, т.е. природния газ, който остава в енергийната система на Европейския съюз, трябва да бъде декарбонизиран. Именно поради това е, трябва да преразгледаме е, връзките, защото по-настоящем те трябва да бъдат е, усъвременени. Е, комисията се основава на цялостен поглед на настоящите разпоредби и е, политиката, каква да бъде тя до 2050 година. Ако видите коя инфраструктура би могла да се финансира, то това е тази, която е, се насочва към въглерода, електричеството и декарбонизирането. Какви да са критериите? Те трябва да бъдат по-точни, особено когато трябва да има финансова помощ, трябва да се има предвид и процеса на взимане на решения. Това трябва да се вземе предвид. Трябва да се направи цялостна оценка на въздействието. Е, целият колегиум на комисията поема такива инициативи. Въпросът е, на какво се основава преразглеждането? В настоящите регламенти се изисква списъка да се представя на всеки две години, т.е. петия списък трябва да бъде прият в края на 2021 година. Това е процес отдолу нагоре, т.е. Необходимото време за разработването на списъка е дълго. Работата вече е започнала в е, настоящата рамка, в съществуващата рамка. Но, както казах, дори по настоящата рамка има много работа. Ще се опитам да я свърша Много е важно, че ние значително ще е, подобрим оценката на устойчивостта на проектите, свързани с природен газ. Имам предвид е, засилен контрол, но проектите е, по списъка са необходими. Те ще се превърнат в активи. Трябва да направим оценка и на въздействието на емисиите от е, е, зелен газ. Е, трябва да се видят и какво е изтичането на газ, какви са емисиите, емисиите от замърсители. В заключение, Искането е, искането е природния газ да остане инструмент на прехода. И е, за това говорим и за нов вид газ, като например биогаз и, и водород. Имаше въпроси свързани с участието на парламента. Доколкото знам, генералната дирекция, която работи с енергетиката, ще засили връзките си с а, а, членовете на вашата комисия. А, комисар Канети вече ви е запознал с списъка. Имало е срещи, а, а, когато всичко е било прозрачно, но нека не забравяме, че подходът е отдолу нагоре, че проектите са разработени от държавите членки. Има работни групи, които са ги оценявали на съответни заседания. Едновременно с това са провеждани заседания на регионални групи, Тоест, там проектите са е, били подкрепени с, е, с мнозинство. Можем да направим и нещо повече. Аз съм е, готова да обсъждаме списъка на ключови етапи от процес. Кои са тези ключови етапи? Резултата от оценката на инфраструктурата, примерно свързани с електричеството. Трябва да има проверка на всички кандидатури до 2021 година и когато се разработва списъка на проекти от общ интерес, също ще е, а, трябва да бъде готов към средата на 2021 година. Споменах регионалните работни групи. там е включен плана за Балтийско море, за Северно море, Юго-Источна Европа, Централна Източна Европа, енергийната свързаност. Там са необходими проекти и аз се е, надявам представители на вашата комисия да бъдат поканени на заседанията на регионалните групи на високо равнище. Господин Гонзалес зададе конкретен въпрос. Баланса между проектите свързани с природен газ и проектите за електричество. Както виждате, в новия списък, в четвъртия списък има по-малко проекти за природен газ, отколкото преди. Важно е да се посочи, че е, това статукво не е гарантирано и няма гаранции, че ще финансира. Това е една е, предпоставка. Е, после ще се види дали ще се получи финансиране. Има проекти, които са били на третия списък, но вече не са на четвъртия. Това е защото не са били финансирани. Имаше и конкретен въпрос във връзка с проекта между Франция и Англия, Акуин. Той беше включен в проекто списъка от органа, който взима решения. Е, той беше получил положителна оценка от регионалната група, но органа, който взима окончателните решения, Франция реши, че включването на четвърти компонент имаше четвърти проект Аквин. Да, по предложение на Франция се реши, че ще се занижи капацитета и е, Франция реши, че е, Аквин не е достатъчно важен проект, за да бъде в списъка на Европейската инвестиционна банка. И това е предпоставка, за да може списъка да бъде подкрепен от всички страни. Искам да отговоря и на въпроса, който много депутати зададоха за политиката за отпускане на кредити на Европейската инвестиционна банка. Както знаете, преди две седмици ЕИБ взе важно решение за, бъдещето, за бъдеща кредитната политика на банката. Ще се промени и е, е, ще се съобразява изцяло с поетите ангажименти по Парижкото споразумение. инвестиции в основни проекти по инфраструктура за природен газ могат да получат финансиране в рамките на едногодишни финансови програми. Многогодишни финансови програми е Б определи насоки за инвестиции, които са различни от твърдите горива т.е., финансират се проекти за природен газ, които е, са готови и възоснова на това Е и Б решава кои проекти ще финансира по четвъртия списък. Благодаря. Председателя, благодаря. Благодаря, госпожо комисар, за отговорите ви. Пристъпваме към втория тур от въпроси. Както казах, има 15 кандидата. Ако обичате, в максимална степен се придържайте към едноминутно изказване. В противен случай няма да можем да си спазим времето. I would like uh, very shortly to... Пожа Карвайо. Благодаря, госпожо комисар. Искам да посоча някои проекти, които не са в четвъртия списък. Имам предвид основно проекти, свързани с Иберийския полуостров, връзките между Португалия, Испания и Франция. Вероятно знаете, имаше среща на държавните глави в Португалия и там Португалия, Испания и Франция – поех ангажимента да подобрят връзката между трите страни. Това е много важно, защото разнообразяването и гаранциите на доставката е огромен потенциал за обновяемите източници в целия Иберийски полуостров. Говоря основно за връзките за връзките основно между Португалия и Испания и южния транзит по границата между Испания и Франция. Това са проекти за връзки, които са много важни за Иберийския полуостров, както и за сигурността на доставките в целия Европейски съюз. Можете ли да ни обясните? Можете ли да ни обясните защо този проект е, е, не се смята за достатъчно важен, за да се включи в списъка. Благодаря, госпожо Карвайо. Господин Бузек, благодаря. Ако не възразявате, ще говори народния си език. Госпожо комисар, за нас е удоволствие да ви посрещнем тук за пръв път. Е, не говорим за изслушване. Това е сериозен разговор и обмен на мнение. Това винаги е трудно. Това винаги е трудно, особено когато говорим за ПОИ. Естествено, Европейската комисия не може да, отговаря, да отговори на всички наши очаквания. И аз бих се оплакал от е, два-три проекта, които според мен са важни. Но искам да кажа нещо по-общо, което вече беше споменато. Дълго време се обсъжда този списък. Това е хубаво. Е, ние бяхме. Ние Водихме вече дискусии по този четвърти списък. Директор Бохарт е, вече идва в парламента и е, говорим за това, което в момента е на масата. Нека продължим. Е, Нека водим дискусии, неколкократни дискусии в рамките на един или два месеца. Това е чудесна политика. Колкото до е, връзките и далекопроводите, това е, е нещо важно. Важно беше да обсъдим третия списък. Посоката е правилна е, е, зеления курс на Европейския съюз, както вие самата казахте, е изходна точка за това, каквото и да предприемем. Именно поради това връзките между далекопроводите са важни, устойчивостта е важна, сигурността е важна, както каза и госпожа Ила трябва да използваме връзките за биогаз, за синтетичен газ, а не просто за пренос на природен газ. Ние трябва да можем да направим преход и към въглерод, към водород и към водород. Това е процес, който е обсъждан в Европейския съюз. Е, след две години е, ще бъде готова тази директива. Um, uh, Госпожа Грифин, благодаря. Благодаря, господин председател. Кадри, много се радвам, че отново сте сред нас. Енергията не е стока, енергията е основно социално право. 80 милиона са европейските граждани, които в момента трябва да изберат между това да си платят сметките за парно или да си купят храна. Трябва в спешен порядък да преразгледаме регламента за ТМЕ. По новия списък с ПОИ има 32 списъка с проекти за газа. Моята дъщеря, например, иска да спаси планетата. Искат го и повечето млади хора. Как мога да обясня това на дъщеря си и на останалите млади хора, които искат в Европа да се осъществи зелена революция? Възможно е чрез прехода да гарантираме нови работни места за децата и внуците си. Мисля, че не бива да обсъждаме политическия аспект, свързан с списъка с ПОИ. Трябва да говорим за бъдещето на Европа. Трябва да поведем Европа по в посока към зеления курс. А не можем да го направим, ако в списъка с ПОИ са включени замърсяващи проекти. Ще трябва да гарантираме реализирането на зеления курс. Ще трябва да гарантираме и работни места в бъдеще за младите. Изключително съм натъжена трябва да изиграем водеща роля в посока към зеления курс, водеща политическа роля. Трябва да отдадем дължимото на Джози, както и на Мигел Каньете. Когато първоначално изслушахме господин Каньете, аз отхвърлих неговата кандидатура, но той поведе борба срещу енергийната бедност, за сигурност на доставките, както и за преход в енергетиката. Да се надяваме, че вие ще изиграете водеща роля в бъдеще за планетата и за бъдещите поколения. Господин Зориньо. Благодаря ви, госпожо комисар. Поздравявам ви за избора ви. Пожелавам ви всичко най-хубаво по време на мандата ви. Да се надяваме, че ще установим добро сътрудничество с вас през едните години. Колегата говори за взаимовръзките между Испания, Франция и Португалия с цел взаимосвързване на Иберийския полуостров. Говорихме също така за необходимостта от взаимосвързаност на пазара с цел постигане и на целите по програмата ни за енергетика. Регулаторите на Франция и Испания – излязоха с доклад. Става дума за анализ на европейския пазар смята се, че не са взети предвид източниците на газ при изразработването на проектите за взаимосвързаност. Какви мерки смятате да предприемете, за да могат регулаторите да работят за по-чисто производство на ниво държави членки, което да се вписва и в програмата ни за енергетиката? преследването на краткосрочни цели може да постави на карта дългосрочните ни планове. Госпожа Юдит Бантинг. Благодаря ви, кадри. Благодаря ви, че се отзовахте на поканата ни за участие в днешната дискусия за взаимосвързаността. С особено удовлетворение чух в началото на изложението ви, че е удължен срокът за проверка от страна на парламента с два месеца, що се отнася до ПОИ. Всички ние знаем, че няма никакъв смисъл да се извършва проверка, ако няма възможност за промяна. Първият ми въпрос Готова ли сте да преразгледате четвъртия списък с ПОИ? като се има предвид факта, че обявихме извънредно положение с климата, като се има предвид и обявения зелен курс, то съм очудена, че са одобрени толкова много проекти за взаимосвързаност между газовите мрежи. Не бих отишла толкова далеч да отхвърля нови такива проекти, но не можем да отхвърляме проекти за взаимосвързаност между енергийните мрежи, които са адекватни от техническа гледна точка. Проектът за свързване на Обединеното кралство и Франция ще се отрази положително върху доставките на енергията. Освен това ще допринесе и за разработването на планове за ВЕИ в юго-источна Англия. Капацитетът на всички проекти за взаимосвързване е доста, предложени към момента, е доста под параметрите, които трябва да се следват, за да има доставки за толкова гъсто населени региони. Ще бъдат ли преразгледани предложените проекти за взаимосвързаност, като се има предвид зеленият курс и като се има предвид колко е важна взаимосвързаността? Благодаря, господин Блос, от името на Зелените. Аз, Блос, Добър ден, аз замествам господин Блос. Госпожо комисар, вие встъпихте в длъжността си тогава, когато встъпихте и ние самите встъпихме в длъжност. Както знаете, отговорността ни е огромна. Решенията, които ние ще вземем е отговорността ни да имаме общо бъдеще. Миналата седмица казахме, че ние определихме, ние гласувахме резолюция за климатично успешно положение в Европейския съюз. Вашия портфел в комисията са определящи, защото краткосрочно и дългосрочно те определят проекти, които драстично ще намалят емисиите ни на въглероден двуокис. Но днес обсъждаме нещо възоснова на регламент от 2013 година. Т.е. преди Европейския съюз да поеме ангажименти в Париж през 2015 година. Госпожо комисар, както е, колегата ви да министър вече ви попита, вие искате да отложите приемането на списъка и най-вече да преразгледате този регламент. Говорите за успех на предходните списъци. За мен това е скандален провал, защото емисиите ни въглероден двуокис непрекъснато нарастват. Нека проявим политическо мъжество, да сложим край на тези проекти незабавно, да поемем общите ангажименти и нека заедно поемем ангажимента да реформираме регламента. Следващи изказващи. се. Dziękuję е, bardzo. Chciałem się jeszcze panią komisarz zapytać. Имам въпрос, госпожо комисар. Какви биха били последиците, ако се върнем от четвъртия на третия списък? в случай, че четвъртият списък не бъде прият. В него са включени редица стратегически проекти. Мога да цитирам един, проекта Baltic Pipe. Това е един много важен проект от общ интерес. Много важен с оглед на сигурността на доставките за източна и централна Европа. Миналата година през месец ноември моята страна, Полша, информира Газпром, че договорът Ямал ще изтече към края на 2022 година. Ние зависим на 80% от доставките на газ от Русия. Обемите доставени по този договор ще бъдат заменени с доставки на газ от други източници, включително и по Балтийския тръбопровод. Този проект е включен в четвъртия списък. Проектите от този списък са много важни и за околната среда. Реализирането им ще намали емисиите на вредни частици с 50, на 54%. Не смятате ли им, че някои радикални екологични постулати в случая може да се окажат контрапродуктивни. Моля да бъдете колкото се може по-кратки. Госпожа Ангелика Ниблер, благодаря господин председател, благодаря и на госпожа комисаря, че на толкова ранен етап участва в наше заседание. Започнахте с амбициозната цел за климатичен неутралитет до 2050 година. Това е възможно от технологична гледна точка, но трябва да има смисъл и от економическа такава. Вие отговаряте за енергетиката, за това нека ви задам един простичък въпрос. Откъде следва да се здобием с цялата електроенергия, която ни е необходима, за да се постигне климатичен неутралитет? И какво следва да направим, за да бъдат достъпни цените на електроенергията в бъдеще? Мога да ви цитирам Бавария, моя регион. За щастие, в моя регион все още има действащи производствени промишлени мощности. Да вземем с химическата промишленост. Ще трябва десетократно да се а, увеличат усилията там, ако искаме да постигнем климатичен неутралитет до 2050 година. Ще са необходими в химическата промишленост 600 тераватт часа електроенергия. Това се равнява на количеството за Германия за миналата година. Откъде ще се здобием с цялата тази електроенергия в такъв случай и как ще гарантираме достъпността на цените? Съгласна съм и с колегата Петърсен, а именно, че трябва да се правят не просто оценки на устойчивостта, а и същински оценки на въздействието, практика, която прилагаме в Европейския съюз вече от много години. Госпожа Вайс. Благодаря, госпожо комисар. Казахте, че искате да поставите човека в центъра на вниманието си. Приветствам това. Нека вземем предвид в такъв случай европейските малки и средни предприятия, тъй като в тяхната основа са хората. Днес говорим за взаимосвързаността на енергийната инфраструктура. Това е един много важен елемент от целия процес. Но не трябва ли да вземем предвид и цифровите решения, Поставили сме си амбициозната цел да изградим енергийния съюз, но сме си поставили амбициозни цели в областта на цифровите решения. Ако обвържем енергетиката с цифровите решения, то може би ще създадем една технологична платформа, с помощта на която ще се изгради ефективно функциониращ вътрешен пазар на енергия от ВИ. Така ще ще подпомогнем и малките и средни предприятия, както и хората. Ще гарантираме възможно най-изгодни цени на енергията за тях. Какво мислите за тази възможност? Thank you. Uh, thank you, Благодаря, господин председател. Госпожо Симсън, пожелам ви успех. Обеден съм, че устойчивостта на доставките и ценовата достъпност е нещо много важно дали сте готова да отстоявате проекти, които не са в съответствие с Парижкото споразумение. Мисля, че не може да финансираме в продължение на половината от този мандат проекти динозаври. Като че ли вие сте възприели същата линия. Искате да съответствате на Парижкото споразумение, но време искате да ви се даде повече време. Ключовият въпрос е дали можем да се справим без природния газ, добиван от изкопаеми горива. Мисля си, че да. Можем да изостанем, но може би все пак Европейската инвестиционна банка може да върви по-напред. Има обаче някои добри проекти, например проекта за добив на газ в Ирландия ще ни позволи да не зависим от газ, добиван чрез разбиване на скални породи в САЩ. Процедура известна като Фракен. И как да преминем към природен газ, който няма толкова сериозно въздействие върху околната среда. Тоест, как да гарантираме това, че проектите в списъка ще отговарят на парижките цели и ще бъдат устойчиви? Следващи оратор. Господин председател, госпожо комисар, дами и господа, много хора тук в парламента стават доста истерични, когато става дума за въглища. Аз представлявам Полша и въглищата за нас са Сигурно за енергийните доставки е част от нашите традиции минало. Тук представлявам региона Силезия. Вчера отбелязвахме и аз участвах в тържества, организирани от едно дружество за производство на кокс и от въглища. Нека да не забравяме, че въглищата не са зло. Защото, например, за водород ви трябват тръбопроводи, за да пренасяте водород от Сахара, да речем. Искам да ви поздравя. Искам да ви пожелая успех. Пожелавам ви успех в този екологосъобразен преход, също от името на Полския синдикат Солидарно. Сега ни говорим за списъка на ПОИ. Искам да повторя това, което вече съм казвала. Природния газ трябва да бъде част, част от кратко и средносрочния преход в енергийния сектор. Целите на комисията са много ясни, но начин за постигане на тези цели е неясен и нереалистичен. Предлаганата екологосъобразна трансформация екологосъобразен преход е прекомерно амбициозен, е прекомерно скъпоструващ. Все още никой не знае каква цена ще трябва да се плати за този преход. Освен това, в Польша домакинствата използват въглища за отопление. Затова ни трябват средства за разработване и използване на альтернативни технологии, альтернативни енергии. Става дума за милиарди полски злоти. И още нещо. Искам да повторя това, което каза господин Елер. Устойчивостта, сигурността, ценовата достъпността. Но в Польша също така имаме нужда и от конвенционална енергия. И за прехода ни трябва 200 милиона евро. Откъде ще се вземат тези пари? Благодаря, господин председател ще говоря половината от времето, което говориха моите колеги. Аз съм от Гърция. И ние вече имаме амбициозни цели за декарбонизация на нашия енергиен баланс. Така че наистина важно е да има това, което се нарича преходни горива, горива и е много важно да има природен газ. Вие, ключ, вие включихте в списъка е, проекта за газохранилище в Кавала и други проекти в Гърция. И въпросът ми дали тези проекти ще намерят място в петия списък. Въпросът ми също така е кои бяха критериите да включени в новия списък на тези проекти и дали ще успеем да изградим необходимата газова инфраструктура защото за Гърция и други държави, които искат да преобразят своя енергиен баланс, е много важно да имат необходимата инфраструктура. Следващия оратор. Благодаря ви, госпожо комисар, за вашето изложение. Европейския парламент наскоро взе решение да вмени като задължен Европейския съюз по-отговорен начин да извърши прехода към енергетика, която отговаря на изискванията на промяната в климата. Това означава също така и сигурност на доставките и достъп до ценово достъпна енергия. Четвъртият списък е важна стъпка напред в този процес. Приветствам това, че в списъка са включени много проекти, свързани с електроенергия от възобновяеми източници и също проекти, свързани с природен газ. Наистина има нужда от устойчива към сътресения електроенергийна мрежа, енергийна мрежа като цяло и също между системни връзки. Обаче трябва да се помисли за това, че в Централна и Източна Европа най-вече преходът, енергийния преход ще означава прекомерно голяма тежест. Как ще гарантирате, че в случай, че никой регион няма да бъде забравен при одобряване на окончателния четвърти списък. Окончателния вариант на е четвърти списък, още четири оратори, госпожа Паулюс. Благодаря, ще се постарая да бъда кратка. Бих искала да разбера какво смятате за някои числа. През 2015 година комисарят каза, че имаме загуби на метан при добива му. Например, при пренасянето му е, при, чрез тръбопроводи от 2,7%, тъй като метанът е много а, важен газ. Това е много опасно. И ако разгледаме това в по-широк контекст, може да изчислим, че въглищата произвежда един тон въглероден диоксид на мегаватт часа, докато централите, работещи върху природен газ, произвеждат 0,6 тона на мегавата. Но при прехода от въглища към газ ние спестявам 10% парникови газови. Обаче, ако искаме да спазим пределните стойности в Парижкото споразумение, ще ни бъде много трудно да го направим при сегашните темпове. Благодаря ви за вашия анализ за вашия ангажимент да се анализира устойчивостта. Бих искала да знам как ще прилагате определени критерии, които не могат да намерят количествено измерение, например, дали ще ги изразите в повишаване нивото на моретата или горските пожари. Ние знаем, че един тон въглероден диоксид означава поне 180 хиляди евро. Така че какво точно ще включите във вашата оценка на устойчивост? Благодаря ви, госпожа Мартин. Благодаря, госпожо комисар, за възможността да се срещнем днес и да говорим за необходимата промяна в парадигмата. В днешния дебат за проектите, свързани с енергийната инфраструктура, ще ви бъда благодарна, ако бихте могли да поясните някои аспекти. Как е възможно, че на 20% от проектите в списъка са проекти от газовата инфраструктура, въпреки че е ясно, че Европа трябва да излезе от тази зависимост от природния газ. Дори, дори и да е намалял процента проекти, свързани с газ, сравни с предишния списък, как ще гарантира комисията, че инвестициите в газови терминали, газопроводи няма да подкопаят ефективността на инвестициите няма да доведат до активи, които няма да бъдат перспективни, няма да бъдат използвани. Необходими са ни децентрализирани екологосъобразни проекти, но в момента те нямат достъп до включване в този списък и финансиране. Как комисията възнамерява да въведе механизъм, който да позволява да бъдат обединявани повече на брой древномащабни проекти, за да могат те да получат финансова подкрепа? И кога точно службите на комисията ще започнат пълноценна, прозрачна оценка, така че този и следващите списъци са подготвени в съответствие с методиката, които отговарят на сегашната политическа уредба на ситуацията с извънредното климатично положение, ситуация с която се сблъскваме сега. Така че Европейският съюз да стане първия климатично неутрален континент. Трябва да имаме една реалистична политика, по която да се работи още от сега. И последното изказване от страна депутат господин Висовски. Микрофон за оратор please, micro. We, are, we still have interpretation. Dziękuję, panie przewodniczący. Pozdrawiam serdecznie panią komisję. Много благодаря. Госпожо комисар, по време на вашето изложение вие казахте, че природният газ ще запази своето значение независимо от това, че ще се търси по-голям дял на водорода и другите видове природен газ, недобивани от изкопаеми горива. Но ние виждаме, че като че ли службите на комисията вървят в противоположна посока. Имаме решение на Европейската инвестиционна банка, е, както и Европейската банка за възстановяване и развитие. В момента много сериозно се критикуват проектите, свързани с газ, но има и мнения за това, че възможностите за използване на газ са много ограничени. Не смята ли, че има опасност, ако се продължи с тази линия. Тази политика, която е толкова критична към природния газ, може да бъде вредоносна и да не ни позволи да постигнем амбициозните ни цели. Може би трябва да има повече комуникация между различните министерства и различните генерални дирекции. Като че ли това, което се обсъжда в генералната дирекция, вашето портфолио, е нещо, което не се подкрепя от други генерални дирекции няма други въпроси. Все още имаме 10 минути, благодарение на любезността на нашите преводачи. Бихте ли отговорили? Благодаря ви. Hoping and, um, well, we will work towards them. Ние ще работим по тези амбициозни цели. Трябват повече инвестиции, особено в връзките, във връзките, най-вече връзките между далекопроводи. Основните проекти от общите интерес са свързани с електричеството, колкото до връзката между Испания и Франция. в вторник беше подписана споразумението за връзка между Ирландия и Франция или проекта за Балтийските страни, винаги говорим за връзки между далекопроводи. Това ни дава възможност да използваме повече зелена енергия и обновяемо електричество. На списъка има и скъпи проекти – някои от тях са важни. Тук е, споменахте Балтийския газопровод, който дава възможност на Польша да разнообрази е, своите е, маршрути за доставка на газ. Нов газопровод към Дания и Норвегия. Много е важно всички наши региони да разполагат с инструменти, за да използват по-малко замърсяващи източници на енергия, например твърди енергии, и да използват газопроводи през преходния период. Но когато говорим за периода след 2050 година, газа трябва да бъде декарбонизиран. Имаше въпроси по конкретни проекти защо те вече не присъстват в четвъртия списък. Държавите членки трябва да одобрят проектите. И комисията трябва да се съобрази с решението на държавите членки. Както казах, процес е прозрачен. Държавите членки предлагат проекти. Има експертни оценки на регионално ниво и е, списъка, е, списъка е гаранция, че са покрити всички региони. Колкото до тревогите, доколко тези проекти ще бъдат е, от полза за потребителите ни, дали ще бъде отстранена енергийната бедност, вече има решения тези цифрови платформи в някои региони, те оказват помощ и на потребителите, и на малките и средни предприятия в ежедневната им работа. Това се отразява на цената на енергията и най-вече те помагат на малки производители, които в определен момент са и потребители, т.е. те могат да продават продукцията си, така че Цифровизацията е, е важен проект за бъдещето. Твърде вероятно в бъдещите списъци сигурно ще видите повече повече такива проекти. Имаше въпрос какво ще стане с този четвърти списък. Надявам се, надявам се да го одобрите но е, съобразно по договорите е, парламента може да възрази срещу делегирани актове. Е, това означава третия списък, който включва 40% повече проекти, свързани с природен газ, спрямо настоящия списък, да този трети списък да остане в сила. И това ще има преки отрицателни последици, защото в настоящия четвърти списък – Виждаме е, много проекти, които опазват климата. Е, примерно е, вятърните централи в Северно море или интелигентни проекти, свързани с електричеството. Ако този четвърти списък не бъде одобрен, няма да бъде финансиран по от все сърце се надявам да одобрите този списък и аз лично е, ще работя в близко сътрудничество при целият процес по разработване на петия списък. Благодаря. Председателя, благодаря ви. Благодаря ви за присъствието. Благодаря на всички колеги, които се изказаха. Сега Списъка е на лице. Както вече ви беше обяснено, това е проект отдолу нагоре, държави членки, регионални групи, Европейска комисия. Необходим е парламентарния контрол. От друга страна е ясно, че настоящия регламент и разпоредбите в него не са изцяло в духа на амбициозните цели и съм сигурен, че няма изцяло да отговарям това, което ще бъде представено следващата седмица. И в край на дискусиите искам да кажа, че е необходим балансиран подход, да знаем какво е положението в момента и как ще се осъществи прехода. Още веднъж ви благодаря за присъствието, госпожо комисар, благодаря колегите. Ще се видим най-вероятно на следващото заседание на 22 и 23 януари 2020 2020 година, следващата година. Благодаря. Really? Yes. In January? Yes.